Е, комисията по изпълнението на директивата за качеството на горивата и моля отново комисаря Мойдас да се изкаже от името на комисията. Госпожо председател, уважаеми депутати, е, комисар Каньоте се извинява, че не може да присъства днес. Надявам се, че дългите дискусии за начина на изчисляване и изискванията за отчет по член 78 от директивата за качествата на горивата могат да приключат, така че да започнат вече страните членки да транспонират този елемент от пакета за законодателство за климата и енергетиката. Така ще можем да приложим и мерки за постигане на 6% намаляване на парниковите газове до 2020 година газове, които се отделят от горива. Комисията излиза с предложение, но разбирам, че някои депутати считат, че предложението не е достатъчно амбициозно и че няма да има възможност, примерно, битомни пясъци и съответните горива от тях, които замърсяват, да изля... няма да бъде възпрепятствано тяхното появяване на пазара. Целта на директивата е да се намали съдържанието на въглероди в горивата и съответните емисии, а не е предотвратяването на определени, на използването на определени видове горива. Просто цели се да се приемат съответни мерки за постигане на тези 6% намаляване на парниковите газове до 2020 година. Директивата за качествата на горивата може да постигне целите за намаляване на, на емисии на паргоникови газове и новото предложение, което се договаря от съвета, е достатъчно балансирано и работещо предложение. Тук се постигат и е, целите на основното законодателство и се отчитат и притесненията на заинтересованите страни. Комисията, разбира се, ще оцени е, какво се случва с е, член 78 като е, част от програмата си за по-добро законотворчество след 2020. Като целта е да се намалят парниковите газове от горива с 40% до 2030 година като всички, включително и парламента, са добре дошли да изложат своите становища на е, конференцията, която се организира през 2015 година. Благодаря, уважаеми депутати. Сега господин Гюрк има думата за 3 минути. Благодаря. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, Европейският съюз е извършил много усилия в борба с климатичните промени. И особен елемент от тази е, борба, особено важен елемент е намаляването на парниковите газове. Ние сме водещи в тази борба и за да постигнем целите си, трябва да отчитаме обаче интересите на индустрията. Трябва да намаляваме бюрократичните тежести. Ние отго... трябва да сме отговорни за защита на околната среда, но трябва да запазваме и работните места, да има и конкурентоспособност на нашия континент. И предложението на комисията постига много добър баланс в това отношение. Обръщам внимание на колегите е, на факта, че ако гласуваме против компромисното предложение, ще застрашим резултата от 5 годишна работа. Един консенсус, който е плод на дълги преговори. И най-сетне вече по този начин ще можем да започнем да работим за намаляване на емисиите от парникови газове. Нивата на емисии е, трябва да бъдат докладвани от съответните оператори. Това е добре на, пла... на теория, но дали на практика ще може да се постигне, не изглежда много реалистично. Много е трудно да се контролира доколко достоверни са данните, предоставени от операторите. А що се отнася до сертифицирането, то като че ли е непропорционално тежко бреме за операторите. Примерно ще има предимства за операторите, които не внасят горива от Канада, да речем. Има добри начини да се оценяват ефективността на предложените мерки, като с приемането на определени показатели. Но като цяло считам, че трябва да приемем а, предложението на комисията, защото иначе ще поставим под въпрос постигането на нашите цели. Господин Грот. Благодаря много. Проведохме интересен дебат по директивата за качеството на горивата в рамките на парламентарната комисия. Говорихме за реалистични стойности. Ако искаме да се намалят емисиите с 40%, трябва да си зададем въпроса дали това са екологични, политически въпроси. Мисля, че това обаче е свързано с договарянето на споразумение за свободна търговия. Това е само предупреждение. Законодателните мерки често са обект на нападки и се променят радикално, което ни прави да изглеждаме смешни по време на преговорите като Европейския съюз. Ние ли трябва да се обединим и да постигнем компромис – е, комисията да направи изявление. Радвам се, че има представител на комисията, въпреки че очаквах някой друг е, на ваше място, но добре е, че вие сте тук, за да обсъдим този въпрос. Предпочитам комисията да направи ясно изявление как ще се реши проблема. Можем да кажем само да и не като парламент. Това е единствената ни възможност. Но за сега нещата изглежда клонят към не когато приемем а, тези споразумения за свободна търговия, които договаряме, те ще се превърнат в еталон за бъдеще подобни. И се оказва, че ако лобито е достатъчно силно, тогава а, нещата се решават по а, такъв начин. Това не е начин, по който трябва да се работи с парламента. Това е, е недопустимо. Това, което наблюдаваме през последните а, три години, е неприемливо. Благодаря ви. Следващият оратор е госпожа Гърлинг. Благодаря, госпожо председател. Господин Гроте каза, че можем да кажем само не. Всъщност това решение за качеството на горивата е по законодателната процедура с контрол, което е преди договора от Лисабон и не е преведена в съответствие. Така че нещата не опира до това дали да кажем да или не, а да има обосновка. Счита се, че е несъвместима с основния акт, което означава, че мерката не е достатъчна, за да се правят отчети относно емисиите. Нещата не отиват толкова далече, колкото биха искали някои държави членки. Това, което се предвижда в точка 3, може да се разгледа. Комисията иска доставчиците на горива да разкриват количествата, които внасят. Това е нещо, което в момента не се прави и е въпрос на прозрачност. Такава информация ще ще помогне да се отчита въглеродната интензивност в економиката на Европейския съюз. Приемането ще подкопае доверието към директивата за качеството на горивата. И мисля, че това не е пътя, който трябва да следваме. Един по-добър компромис, такъв се търси от страна на комисията, но по-добре според мен е парламентът да следва духа на предложението на Европейската комисия и да стигнем до някъде през едните години а да не оставяме този въпрос да е висящ и да има междуинституционални боричкания. Благодаря, господин Гербрандри, има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз се върнах от Лима, където се проведе среща на върха по климата. Трябва да призная, че бях впечатлена от споделеното споделената решимост да се борим с промените в климата. Но стана ясно в Лима също, че ни предстои още трудна битка срещу изменението на климата. Светът а, непрекъснато увеличава емисиите си на СО2. Ето защо е важно политиката да води инвестиции в нисковъглеродна економика и така можем да стигнем до директивата за качеството на горивата. Диференцирането между различните видове горива е важно. Сегашната мярка за прилагане вече не е удачна. Не става дали... Няма значение дали става за едни или други видове горива, те се третират по един и същи начин в директивата за качество на горивата. Затова аз внесох едно възражение. Изявлението на комисията днес не беше достатъчно. Според мен аз очаквах да има по-силно ангажиране с целите, заложени в директивата след предложението от 2011, не мога да си представя как може сега да защитавате точно обратното, след като съветът отхвърли първоначалното ви предложение. Не мога да разбера как може да защитите това. Ние трябва да насочим инвестициите във вярната посока. Това може да стане ако насърчим такива инвестиции във вярната посока и обесърчаваме инвестиции, които не отговарят на целите ни. Благодаря, госпожа Лопес, за минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Аз бих искала най-напред да задам един въпрос. Как е възможно предложението на съвета да съвпадне по време с подписването на споразумението за свободна търговия с Канада. Задавам този въпрос, защото текстът на предложението на съвета изцяло съответства на лобиския натиск. Така ще се трасира пътя за внос на петрол от петролните пясъци на Канада, което вече при рафиниране на този, на този петрол води до допълнителни вредни емисии и така нататък. Този внос фактически няма да бъде санкциониран. И това е нещо изключително сериозно. нищо няма да се направи, за да се ограничи е, употребата на, това изключит, на този изключително вреден вид петрол. Споразумението между ЕС и Канада се основава фактически на отслабване на защитата на европейските граждани от посегателства срещу околната среда. Съжалявам, но е точно така. Ние имаме политика за енергийна ефективност в Европейския съюз. Е, и а ако тази политика се прилага е, на, на, на дело, е, то е, вносът на, на такива горива, неустойчивата потребителска политика фактически унищожават всеки стимул за, за бизнеса, за индустрията да търси енергийна ефективност. Господин Ейхаут е следващия оратор, 4 минути и половина. Um, Благодаря, госпожо председател. Всички, които са възразили срещу предложението, фактически не възразяват срещу директивата за качеството на горивата. Нека сме наясно, ние сме категоричен защитник на тази директива, тъй като смятаме, че на теория поне тя може да се окаже изключително действен инструмент. Проблемът обаче е, че това е само на теория. Понеже това предложение, чрез него, комисията съзнателно отслабва Отслабва предложението, отслабва неговата ефикасност. И това на вниманието на колегата Гърлинг, която казва, че е, е, възраженията са единствено от юридически характер. Обаче, ако прочетете оценката на въздействието, ще видите, че чрез това предложение комисията съзнателно премахва един от вариантите за постигане на целта намаляване 6%. Поради това предложение вече не можем да диференцираме между различните източници на суровината, а това е единия от начините да намалим емисиите фактически е, е, се премахва ефективността на една от предвидените мерки. Ето срещу това ние възразяваме. И освен това нещо много интересно. Пак ако, ако прочетете оценката на въздействието, а говорим и за по-добро нормотворчество. Знаете, утре комисията ще представи своята програма за подобряване на нормотворчеството. Но ако прочетем оценката на въздействието, ще видим, че най-ефективното предложение следва да бъде онова от 2011 година. Това го има в оценката на въздействието на самата комисия. Защо комисията не следва констатациите от собствената си оценка на въздействието, предложението си от 2011 година? Какво променил се е света? Не! Всички стойности са същите, както през 2011 година. Така че единствено можем да се купим в догадки какво е станало междувременно. И аз наистина стигам до същия извод, до който стига и колегата Ейхалт това е, е резултат от натиска на канадското лоби. А канадското лоби, сигурно всички е, са получавали електронни съобщения от канадското лоби, е за подкрепа на това, което предлага комисията, защото вече няма да диференцираме видовете горива. Широко ще се разтворят въртите за, е, за петролни продукти от петролни е, пясъци. Това е проблемът. Ние фактически тук ще гласуваме в защита на канадското лоби, а на онези канадци, които вероятно ни слушат днес, ще им кажа, това не е газ Канада. Много ви моля, ние искаме да разграничим различните видове горива. Ако може да ни произведете чисто гориво, по-чисто от обичайния нефт, прекрасно. Трябва, трябва да си получите цената. Обаче за тази цел трябва да може да диференцираме източниците. И по-замърсяващите да си платят по-малко замърсяващите да бъдат стимулирани. Те това се нарича регулиране. Обаче такова нещо в предложението няма. И това е в разрез с същината на директивата за качеството на горивата. И цяло съм съгласен с колегата Хербранди. Надявах се. Надявах се комисията най сете да е схванала да е разбрала, че директивата за качеството на горивата и тази методология е от значение, нещо важно е и трябва да се запази. Обаче, какво ни казва комисията? Ще прегледаме ще свикаме съвещания и толкова с не е. Желаем да чуем повече. Как комисията всъщност ще направи така, че след 2020 година на масата да бъде сложено предложение, което отчита различните характеристики на различните видове горивата, добрите да бъдат възнаградени, лошите да бъдат наказани. А на колегата от НП, който казва, че така ще бъдат изхвърлени на Буклука 5 години работа. Не, е нищо подобно. Предложението прави тъкмо това. Защото официално комисията казва, методологията ще приключи към 2020 година, а сега всъщност излиза с едно кухо предложение, така че ако наистина ви притеснява методологията, то би следвал да държим на предложението от 2011 година, което именно диференцира видовите горива и което дори се подкрепя от ЕПИОР. Не е, непременно хора, в които съм влюбен, когато става въпрос за биогоривата. Но вашият Епиор всъщност ще бъде санкциониран, ще бъде ощетен, ако се приеме това, което предлага Европейската комисия и ние не можем да го приемем. Това не може да приемат и християн-демократическите ни колеги, смятам. За съжаление обаче комисията ни ни дава избор. Нищо друго не можем да направим, освен да гласуваме против. С болка, бих казал, от своя страна. Благодаря, господин Педичини, минута и половина. Благодаря. Аз подкрепям колегата Екхарт. Не става дума само за технически данни, защото не всички горива непременно застрашават околната страна или го, околната среда или го правят, но има други, които са още по-страшни и за околната среда, и за здравето ни. Използват се химически продукти в Канада, замърсяващи е, вещества, летливи вещества, които замърсяват 6000 повече, пъти повече от нормалното. Някои от тези вещества са изключително канцерогенни. В десетки пъти концентрацията им се използва повече от това, което се счита за нормално. И има данни, че се е, повишава броя на заболяванията от левкемия, от Ходжкинс, болестта на Ходжкинс и така нататък, близо до подобни находища. Колегите, колеги, повече от, повечето от е, вас трябва да гласуват против, защото вие сте за защита на човешките права. Как точно сте съгласни с предложението на комисията в момента? Сега, господин Як, две минути. Уважаеми колеги, борбата с глобалното затопляне и намаляването на парниковите газове е огромно предизвикателство пред света. Това се видя и на конференцията в Лима. И е, сега вече трябва да престанем да приказваме единствено и да декларираме добри е, намерения. Ако беше по-малко важен проблема, щях с ирония да кажа, че се говори тук за доста големо, доста прости неща, стил Латинска Америка или по-скоро Перу. Но ние трябва да приемеме задължителни норми и се предвижда различен протокол за страните, които се развиват. Директивата на комисията е един от основните измерения за политиката за климата и енергията. Тук се предлагат пет основни начина за изчисляване на парниковите газове за съответните горива. Е, комисията се основава в е, тези си изчисления на чисто технически е, съображения. Именно това се оспорва от колегите Гербранд и Ейхал. Двата лагера е, имат обаче една обща е, гледна точка. Те е, крият политическите си пристрастия зад съображения, които се представят за юридически или технически. В края на кращата тук става дума за защита на интереси, главно на петролната индустрия от Северна Америка. Министъра, канадския министр за природните ресурси публично се изказа против европейско законодателство и а, е, сега авторите, които тук повдигат възражения, всъщност се опитват да се разграничат от а, е, мнозинството в парламента, което бе дискредитирано от подкрепата си за политиката на Жан-Клод Юнкер. Но по този начин забъркват една огромна каша, която не е бил, но съществува. Ние искаме политиката за околна среда да спазва общия интерес. да е, е, благодаря, госпожо председател. Господин Лайнен е това. Е, благодаря. Е, госпожи и господа депутати, това не е ефективно прилагане на директивата за качеството на горивата, това е просто сериозно разводняване. И аз се изказвам със звучи с цялата критика, която бе отправена към това предложение тази вече. Питам комисията, какво ви накара да промените така курса? Различни експертни анализи сочат, че петролните пясъци не се отчитат в такава степен в вашите сметки. Какво всъщност се е променило? Фактите са същите. Нали, говорим за все същите петролни пясъци. Обаче вашата политика по отношение на същите се е обърнала на 180 градуса и ние просто не виждаме защо да ви подкрепим. Защото, разбира се, автомобилните емисии е, имат значителен дял от общия обем на емисиите. И трябва да направим необходимото. Твърде много мръсни горива излизат на пазара по настоящим и тъкмо по тази причина бе предложена директивата. И предвид въвеждането на нови технологии, имаме нефтени пясъци, имаме шистов газ и те трябва да бъдат разграничени. Не всички са добри, има и лоши. И доверието в нас зависи от всичко това. Не бива да отстъпваме пред лобитата. Да, тяхното присъствие е осезаемо. Обаче, ако се огънем, ако е, създадем прецедент, как ще от... даваме отпор на, на другите? Няма да имаме екологична политика, която да е достойна за името си. Няма да бъдем парламент достоен за името си. И много, много просто може да се диференцират нещата. Не, не е трудно технически. Ето защо аз категорично се противопоставям на това разводняване на нашата политика. Господин Торвалдс, благодаря. Ако работният програма на комисията е същата като документа, който видяхме, тогава третата точка включва едно обещание политика за промените в климата, насочена към бъдещето. Но нека да погледнем назад в историята. Преди около 88 години Европейският съюз на конференцията в Копенхаген одобри пакета за климата и енергетиката. И а, директивата за качеството на горивата е единствената част, която не е изпълнена. Ние сега се доближаваме до Парижката конференция следващата година. Необходимо е да се приложи на практика тази директива по много силен начин, за да можем да гарантираме развитието на нисковъглеродна економика, така както бихме желали. Необходимо е да се отчита жизненият цикъл на емисиите на парникови газове. Европа вече изостава от целите си. Инвестициите са в застой. Политиките а, за развитие, които разчитат на високи емисии, не са пътя, който трябва да следва Европа. Следващият оратор е госпожа Рита за една минута. Благодаря. Радвам се, че обикновените хора ще се възползват от международното развитие, падат цените на газа и петрола. САЩ и Канада разкриват нови източници, което занижава цените. Така ставаме по-малко зависими от неприятелски режими. Добрата новина за новата година е такава, но ако сме зелени, това не е така, защото зелените се опитват да торпелират подобни решения. Защото Европейският съюз е, е този, който създаде обща валута който сериозно подкопава жизнения стандарт на хората. Не се коригират дреш, грешките, свързани с промените в климата. Не се изпълниха апокалиптичните картини, които се чертаяха преди години. Господин Зани, за една минута. Благодаря. Съгласен съм с казаното от колегите. Този дебат върви вече повече от 5 години. Казва се, че това предложение на Европейската комисия е много по-различно от предходното. Но искам да подчертая, че през този период от време имаше моменти, когато компромиса беше повлиян от лобистски групи. Неправителствените организации бяха оставени на страна, но това не е идеалното решение, свързано с прилагането на директивата. Реалното решение е нещо, което е на лице Благодаря. Госпожа Катрин Бердер. Твърде разочароващо е, че комисията се поддава на натиска, свързан с, пясъч, с нефтените пясъци. Измененото предложение пренебрегва няколко препоръки на Европейския парламент, това число за диференциране на различните е, източници на, на горива. Освен това, комисията не отчита резултатите от собствената си оценка на въздействието, в резултат от което високо замърсяващи горива, в това число пясъчния нефт, ще се отчитат със същата емисионна стойност, както конвенционалните източници. И потребителите, търговските дружества ще могат, ще, няма да могат да докладват дори доброволно за реалните емисии. Вместо да инвестираме в чисти горива, ние, Европейският съюз, разтваряме вратите на пазарът си пред мръсни горива. Близо 70% от транспортните горива в Европейския съюз ще са с происход от такива пясъци от Канада до 2020 година. Умолявам ви, господин комисар, излезте с нови предложения за разширяване на приложното поле и действието на директивата след 2020 година с оглед високо замърсяващия характер на този нефт. Ако Европейският съюз сериозно желае да поведе световната борба срещу изменението на климата, то той сериозно трябва да покаже, че намалява намалява емисиите в транспорта. А това може да стане единствено като знаем какво горим в този отрасъл. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Биердър. Госпожа Лауристин, една минута. Aitäh, proua esineja. Ma tahaksin Благодаря, госпожо председател. Бих искал да обърна вниманието на залата на един друг аспект на директивата. Да оставим на страна канадската връзка, да видим нашите производители на горива, които търсят някакъв начин да постигнат по-висока степен на екологосъобразност. В Естония, например, полагаме много усилия eh, да произведем а, природно, природосъобразни горива от, а, от шисти. Още повече, че отрасълът дава препитание на хиляди работници по източната граница между страната и Русия. Въпроса за етос на представители на руското малцинство и ако отхвърлим директивата, за Естония поне това ще означава удвояване на безработицата в този е, особено важен район, характеризиращ се с е, политическо и, и социално напрежение. Знаете все по-агресивното поведение на Русия в Балтийско море. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз може би съм още млад и наивен, но се надявам да имаме по-добро бъдеще. Затова се чувствам много наранен когато виждам, че 4 години работа от комисията е хвърлена на вятъра. Предложението сега е по-лошо от това, което беше преди 4, 3 или 4 години. И е, комисията отнема стимулите е, за тези, които не работят добре, да го е, постигнат. И това много е, ме ранява, защото в край на кращата ние не забраняваме употребата на определени видове горива, а даваме основания, е, т.е. лишаваме тези, от които не се справят добре, от стимули да се опитват да работят по-добре разбирам, че няколко досиета, които са свързани с опазването на околната е, среда, ще бъдат затворени. Надявам се, че в бъдеще ще постигнете повече, господин комисар. Господин Капото има думата. You, Благодаря, господин председател. Предложението на комисията за директивата за качеството на горивата има много слабости. Трябва да се направи разлика между парниковите газове и другите видове емисии. А, какви са емисиите от различните видове горива? Например, дават се средни нива за някои видове горива, независимо от техните замърсителни свойства. И за това прилагането, съмненията във връзка с предложението на комисията а, са основателни. В никакъв случай обаче не трябва да забравяме общият контекст, в който работим. Нуждата от енергийна сигурност а, и проблемите с Русия а, и Украина. Комисията, надявам се, ще продължи да работи за да помогне разработването на ниско въглеродни горива, които ще помогнат за опазване на околната среда. А сега госпожа Майснер. Благодаря, госпожо председател. ние е, трябва непременно да намалим гъстотата с 6% в съответните срокове. Комисията дава да се разбере, е, че целта не е била предвидена достатъчно амбициозно. Е, говорим за срок от 5 години за оценка на въздействието. Може би става въпрос за гъстота спрямо горивата и това трябва да се вземе под внимание. Според мене има доводи, които трябва да чуете и които са против вашите твърдения. Първо, конкурентоспособността на Европейския съюз трябва да бъде взета под внимание. Трябва да вземем под внимание също така и вноса. Въпросът е и доколко малките е, предприятия биха могли да издържат, защото за мен проблема не са големите предприятия или изненада. Е, очаквам отговор от комисията. Аз проследих е, цялата дискусия и е, според мен тези амбициозни цели вече не трябва да изостават. Не е това целта на Европейския съюз. Благодаря, госпожо Меснер. Дава, казва, сега давам думата на госпожа Флашикова. Имате думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че е важно да намалим емисиите от парникови газове и да постигнем целите заложени в стратегията на Европейския съюз за 2020 година. Проекто директивата, която може да ни помогне в тази насока, се е превърна в една директива, която не съдържа никакви усилия за повишаване на ефикасността. Тази директива би следвало да отрази реалността, би трябвало да има и заложени по-реалистични цели. Ето защо смятам, че не бива да допускаме допълнително влушаване на стоящото положение и съм убедена, че комисията може да излезе с предложение, което да може да бъде подкрепено от парламента и да не се оставя на натиска от лобистки групи. Тези от нас, които работят за опазването на околната среда, ви умоляваме да помислите за бъдещето, за бъдещите поколения и искаме от комисията един по-висококачествен доклад. Благодаря ви. Очекуjem да комисия ясно предложи оно, що... Комисията а, трябва да направи ясно предложение възоснова на а, ключовите ни усилия в Европейския съюз. Борбата срещу измененията в климата, а също така, несъмнено, особено важно е защитата на потребителя. Не. А, когато а, говорим за някакви видове храни, а, а, шоколад или чипс или нещо друго, говорим за защита на потребителя. Естествено, в случая става дума за нещо, което всички потребители използват. Стремим се да създадем зелена економика. Необходимо обаче да спомогнем за създаването на такава економика, и не можем да оставим обаче, поради някои специфични черти, хората безработни. Сега давам думата на госпожа Андерсен. Благодаря. Аз мисля, че е, тук има някакво лицемерие. Е, според мен е изключително е, забележително, че 94% от транспортния сектор в Европейския съюз зависи от петрола. Е, въпреки това обаче, тук комисията е, прави доводи във връзка с това, че тези мерки не били достатъчно законосообразни и не са подходящи. Има от една страна, ние правим много повече изследвания в областта на технологиите и развитието на горивата горивата и въпреки това продължаваме да се борим срещу е, напредничави мерки, като настоящата. Това е направо смешно. Е, и особено директивата 44 от директивата за горивата. Е, как може да засили тя това, което в момента е на масата? Това не е част от директивата, а именно е, гаранции за минимални нива за защита на околната среда във връзка с горивата. Необходимо е да действаме заедно и заради това аз искам е, да подкрепя това, което казаха колегите от социалистите и демократите, както и много други. Председателката, сега давам думата на госпожа Калас. Е, you, it... Благодаря ви, госпожо председател. Смятам, че е важно да не забравяме основните ни цели, а именно намаляване на емисиите от въглероден диоксид. В Естония имаме особеността на наличието на индустрия за шистов петрол с много негативно въздействие около околната среда. Ето защо отхвърлянето на предложението на Европейската комисия най-вероятно ще доведе до повече замърсяване, не до по-малко. Трябва също така да вземем предвид и целта за постигане на енергийна независимост от Русия. Целта ни е да се промени а, тенденцията за а, в отношенията между Естония и Русия по отношение на енергетиката. И не смятам, че положението на комисията, което ни се представя в този му вид, ще допринесе за тези цели. Благодаря ви, думата господин Ферейра. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че имам възможност да участвам в този дебат. Искам да се спра на два въпроса. Първо смятам, че отделяме много внимание на качеството на горивата. Но мисля също така, че трябва да обърнем сериозно внимание на въпроса на сигурността. От една страна, разбира се, качеството на горевата е много важно, но сигурността на доставките е дори по-важна. Трябва да имаме обща политика, за да гарантираме сигурността на доставките. Политика възоснова на качеството, но също така възоснова на сигурността. И нещо друго говорим, че ще отделяме повече пари до 2020 за научни изследвания и технологично развитие. Смятам, че също така трябва да намерим средства за научни изследвания, които ще доведат до намаляване на емисиите. Благодаря. Господин Семке, аз не ви дадах думата, но вие все пак взехте думата, а сега ще дам отново думата на господин Ферейра. Благодаря, госпожо председател. Е, направеното предложение от Европейската комисия във връзка с качествените горива съдържа едно същностно противоречие спрямо това, което говори комисията по борбата с промените в климата, е, прехода към зелена економика и така нататък. Ако искаме да използваме е, неконвенционални альтернативни горива, въпреки направените възражения, трябва все пак да внимаваме да се намалят емисиите на парникови газове. Е, неколкократно вече беше повторено, че е, конвенционалните горива не са неизчерпаеми, т.е. трябва да се предвиди е, някакъв преход. Това е предизвикателство и ние трябва е, особено внимателно да подходим към него. И с това предложение ние е, виждаме е, един провален опит да се направи това. Ние, съдържаме, ние виждаме един е, така наречен изчерпателен протокол. В Лисабон 2005 година се говореше много по-умно за горивата, отколкото сега. Госпожа му има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Аз бих искала на европейско равнище тази директива напълно да промени положението и да забрани изкопаемите горива предвид техните отрицателно въздействие върху околната среда. Същото така искам да спомена региона на Сардиния и наличието на, един, на една рафинерия, която иска да използва витаминозни пясъци, а, както знаете, срединия е защитена територия и трябва също така да имаме предвид нейното всичко значение. Благодаря ви. Сега пока приключваме спонтанни изказвания и давам думата на комисар Младеж. Благодаря, госпожо председател, почитаеми дами и господа. Много благодаря за този дебат. Бих искал само да повторя, че с това предложение целта е да се върнем към целта 6% намаляване, цел, която ще бъде постигната. Целта на качеството на горивата е да се намали въглеродното съдържание на горивата. Тук не става дума да се поставя в неоправдано положение какъвто и да е вид гориво, а да се намалят парниковите газове. Взех си бележка от различните мнения, изразени тук, от вашите опасения, от вашите коментари за намаляването на запасите изкопаеми горива за качеството на горевата в 2020 година и ще споделя всичко това с комисаря господин Канети. Благодаря ви още един път, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. С това приключваме дебатът по тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно оценка на добрата репутация на превозвачите. Давам думата